селските райони ще бъдат затворени. Така се нарушават международни конвенции, ратифицирани от Литва. Предлагам Европейския парламент да обсъди този въпрос и правата на младсинствата да се зачитат. Благодаря, господин Зябра. С това приключваме едноминутните изказвания и преминаваме към последната точка от дневния ред – Представяне на доклада на господин Бодис по отношенията между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив. Имате думата, господин Бодис, за 4 минути. Благодаря. Искам да подчертая, че този доклад е резултат от конструктивна работа между политическите групи. Благодаря лично на господин Хелът, госпожа Брепълс, Латнер, както и госпожа Ятен Маки. Този доклад, както знаете, е свързан с глобалната стратегия в взаимоотношенията между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийския залив. Нашата работа започна преди няколко месеца, преди събитията в арабския свят – а от тогава насам те се развиха навсякъде и в страните от Пресийския залив имаме демонстрации, където се иска спазване на правата на човека, демокрация. Но в началото на нашата работа, преди да започнат събитията, докладът и измененията, прияти в комисията, повдигнаха проблемите, които са първопричина за бунтовете. Ние осъждаме дискриминация, всяка дискриминация, в това число е унази основана на религия и пола, дискриминацията, правата, синдикалните права, свободата на изразяване на мнението, правата на жените, необходимите реформи в правосъдието, премахването на смъртното наказание, и обезобразяванията, както и политическите права. В, като имаме предвид събитията в Бахрейн и потушаването на бунтовете с, с, при е, военната намеса в съседните страни, членове на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ние подготвихме поредица от устни изменения, в които се изразява подкрепа за демонстрантите и исканията им за е, свобода ние подчертаваме законността на техните искания и осъждаме агресивната реакция на властите в Бахрейн, както и военната намеса от е, страна на страните членки на съвета за сътрудничество. Е, и ние изразяваме сериозната си тревога от е, насилието от страна на властите. Ние изразяваме пълната си подкрепа на процеса на демократичен преход. Очевидно, този доклад черта и стратегически перспективи в дългосрочен план. Споменават се перспективите за партньорство в различни области геополитическа, енергетина, образование, наука и регионална интеграция. От геополитическа гледна точка Иран е очевидно реална заплаха между Иран и Израел, страните от Персийския залив биха били съпътстваща жертва от един конфликт и трябва да се направят всички усилия, за да не се допусне Иран да разработи ядрено оръжие. Страните от съвета за сътрудничество в Пресийски залив, които са една четвърт от арабския свят, играят много важна роля в мирния процес. И това е по отношение на енергетиката, съвета сътрудничество в Пересийския залив е първия доставчик на въглеводороди в Европейския съюз, но резервите, залежите на петрол намаляват и се предприемат мерки благодарение на възобновяемите наши опит в възобновяемите източници, ние можем да предложим сътрудничество. Предвиждат се и научно сътрудничество. Десетки и стотици университети се настаняват в района. За съжаление, Европейският съюз доста е закъснял спрямо Съединените щати. Само 8 а, сту, студенти от а, тези страни са дошли в Европа в рамките на програмата Erasmus Mundus, в рамките на регионалната интеграция и сътрудничество. Съвета сътрудничество бавно напредва. Европейския съюз може да осигури помощ, съвети и на ние сме за а, сключване на споразумение свободна търговия, което се договаря от повече от 20 години. Благодаря. Господин Бодис, господин Пашка има думата в рамките на процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Държавите от Пресейския залив съдържа в себе си голям потенциал и дават много възможности за сътрудничество с Европейския съюз. Съвета за сътрудничество, както Европейския съюз, иска да подобрят своето сътрудничество. Трябва да се говори с представители на държавите в Пресийския залив за нашите приоритети и в същото време да се слушаме внимателно в нужда на този регион и как можем да им помогнем Сътрудничеството не трябва да се ограничава само в рамките на търговията. Е, сътрудничеството има, трябва да има по-амбициозни цели. като се създадат по-тесни партньорства с местни представители. Това ще има много предимства в различните дейности. Господин Сегеди. Благодаря, господин председател. И аз подкрепям идеята за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и страните от съвета за сътрудничество в Персийския залив. Те могат да бъдат важен партньор за нас поради техните залежи за нефт. Много важно е да се задълбочи економическото сътрудничество с тези страни. Трябват ни нови партньори, нови пазари и там, където Европейския съюз вече играе важна роля, отношенията трябва да се задълбочат. Вече 20 години такът преговорите, те трябва да бъдат финализирани и затова трябва да се действа конструктивно и от двете страни, защото изглежда, че в момента сме в задънена улица при тези преговори, за да може да намерим изход и да може и ние да натрупваме конкурентоспособност заедно, е, така както го правят Китай и Съединените щати, е, е необходимо някои економически отрасли да намерят пазарни ниши и да увеличат пазарния ни дял там. Благодаря, господин Сегеди. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за доклада. Парламентът подкрепя подновяването на преговорите между Европейския съюз и съвета за трудничество в Ебризийския залив. Събитията в Бахрейн сочат, че е необходимо да се засили политическия диалог между двете международни организации. Шесте арабски страни показват, че са в състояние да, ус, да осъществят мирен прекс в обществото, като подобряват положението на правата на човека. От наша страна събитията влияят върху доставките на петрол. В тази ситуация сътрудничество между Европейския съюз и съвета за сътрудничество в Персийски залив е много важно, за да се избегне повишаване на световните цени. Смятам също така, че е дошъл момента, за да започнат преговор, че започналите преговори да доведат до сключване на споразумение за свободна търговия. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тази вечер обсъждаме доклада на парламента за отношенията с страните от съвета за сътрудничество в Песийския залив. Предложението е да отложим, защото в момента се ам, а, е, в, в тази част от света събити събитията са а, много сериозни и е, действително, когато започвахте да работите по този доклад, не се предполагаше, че ще се случат такива събития. Всяка една от тези страни е различна от другите и затова трябва да се е, откликва по различен начин. Кати Аштън вчера направи коментари по това. Независимо от това дали става дума за Тунис, Египет, Либия, или Бахрейн, е, решенията са от е, е, огромно значение. В много случаи населението на тези страни искат да се обърне внимание на, тях, на техните економически, политически и социални амбиции – и желания. И за това се искат мерки за тези области и се иска също така да има диалог. Също времено виждаме и насилие. И това е особено важно за Бахрейн. Внимателно следим положението там. Катя ще на няколко пъти изрази своята загриженост за насилието по улиците, безредиците и е, напреженията между различните типове ислям. И е, призова, призовавайки към диалог, тя направи множество изявления пред обществеността, поддържаше и преки контакти с властите там. Въпросът е обаче на къде води всичко това, какво трябва да направи Европейския съюз, как може да се чете вашия доклад в, на фона на тези събития. Вчера Кати Аштан каза, че предпочита ангажираност пред изолацията. Вие призовавате за повече действия и аз съм съгласен. По-добре е да има повече възможности за обмен а, в средите на бизнеса. И това е момента да създадем повече договори за сътрудничество с страните от Парисийския залив. И точно сега е момента да реагираме на всички искания към Европа да насърчи диалога. Също така не трябва да забравяме и правата на човека и останите прави свободи, без обаче да се опитваме да налагаме своя модел на демокрация върху останалите. В Европа твърдо вярваме, че демокрацията идва отвътре и това въжи и за страните от Партийския залив. Не моя е задачата да кажа на парламента как да чете този доклад. Също време, обаче е, тук се намираме в един стратегически важен момент – Европейски парламент трябва да подкрепя силно диалога и процес на реформи чрез предоставяне и на ноу-хау и експертиза за по-конкретни въпроси. Приветстваме всички такива възможности, но това може да се случи само когато страните от региона се обърнат към нас за такава помощ. Смятам, че когато се стигне до подходящи обстоятелства на място в областта на търговията, ще можем да напреднем в преговорите. Ясно е, че стабилността е едно от необходимите условия, за да може да има контакти с правителствата, да са защитени гражданите и фирмите да работят ефективно. Благодаря много на докладчика Будиз. Благодаря много, господин комисар. Благодаря на докладчика. Ще се гласува по тази доклад утре в 11.30. А сега трябва да направя съобщение. Комисията по економически и парични въпроси ни предостави една корекция на, на допусната грешка в един текст, прият в парламента. Корекцията е на ваше разположение на сайта Seance Direct.